Председателя. Уважаеми колеги, искам да ви помоля да заемете местата си. М може ли да престанете да тупуркате? Колегата Форсес Вирци искаше думата. Заповядайте. Monsieur le Président, chers collègues, je dois... Господин председател, уважаеми колеги, за съжаление трябва да ви информирам,